общности. Говорим за страна, която се развива към пълна демокрация. Благодаря. Благодаря на комисар Левандовски. В края на разискванията бяха внесени 6 предложения за резолюция. С това приключваме дебата. Ще гласуваме сега. Госпожа Мунис де Уркуиза има думата за процедурна бележка señor presidente se refiere a la resolución sobre. Благодаря, господин председател. Става дума за резолюцията за Русия. Не мисля, че има проблеми. Предлага се да се замени думата изпълнява с думата е, приема. Става дума по заключенията на съвета. Мисля, че не би следвало да има проблеми. Ja, aber wir haben keinen Paragraphen 18, oder? Blue Card, Frau Kollegin Ojuland. Procedure. Maybe that was just uh, I колежката Ойолан. Може би не разбрах от превода, слушах на естонски и не разбрах всъщност какво каза колежката. Може ли моля да повторите? Е, Госпожо Ойланд, ако съм разбрал правилно, госпожа Монис Уркуиза иска в точка 18, с която разполагам междувременно на немски, да прибавим глагола да приеме. На немски текста гласи следното. Призовава да се приложат заключенията на съвета на министрите на външните работи. Може би просто има грешка в английската редакция на текста. Госпожо Мунис Деоркуиза, Удовлетворява ли ви формулировката да приложи? si е, esa es la versión alemana sería correcto. En inglés la diferencia sería entre implement ако това е, е немската версия, добре. На английски би трябвало да се замени им, имплемент, което означава изпълнява. И вместо изпълнява, да се сложи думата ДОП, т.е. приема. Ако правилно съм разбрал, в английската версия става дума за заключенията на съвета, които трябва да бъдат приети, но не приложени. Има ли възражения? Не. Тогава ще гласуваме по точка 18 с предложеното изменение. Точка 8, първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. Точка 11, първоначалният текст в три части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, ich habe den ersten teil abgefragt den zweiten teil Гласувахме по първата част, по втората част, сега гласуваме по третата. За, против, въздържали се, приема се. Точка 18 с изменението, предложено от госпожа Монис Деоркуиза. За, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюла J латинско за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по цялата резолюция с измененията за, против, въздържали се, Приема се, доколкото виждам, с единодушие. Следва да гласуваме по шесте предложения за резолюция за Азербайджан, случаят Силгар Мамадов. Гласуваме по предложението за резолюция, внесено от 6 политически групи. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст на резолюцията с изменението за, против, въздържали се, приема се с един глас против. Гласуваме по 6 предложения за резолюция за положението на мисюлманите Рохингия. Гласуваме по предложението за резолюция, внесено от 6 политически групи, което заменя всички останали. Точка 16, първоначален текст. За, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюла 16, изменение 1, за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по цялата резолюция с измененията. Гласуваме по именно начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Моля, изваждайте си картата едва след като сме обявили края на гласуването. Край на гласуването. Приема се с единодушие, с един въздържал се. Уважаеми колеги, протоколът от това заседание ще бъде представен на парламента в началото на следващата сесия. Ако няма възражение, ще предам предложенията за назначение на съответните отговорни структури. Не виждам възражения срещу тези предложения.